текстът за прияти. Дневният ред. Съгласно правило 149, дневният ред е прият и, е, предлага, и се предлагат следните промени към е, проекта Дневния ред. В сряда да съобщете мнението на Комисията за многогодишната рамка за Европейската агенция за основните права за периода 2018-2020 година да бъде променено а, на изявление на съвета и комисията по същата тема. Има ли възражения? Не. В такъв случай предложението е прието. За утре, четвърта, комисията по правни въпроси е прие доклад от госпожа Хаутала на, на тема имунитет, съгласно правило 9. Е, този доклад ще бъде гласуван в четвъртък по време на е, предвиденото за гласуване.